Скоро ще гласуваме по него. Остава ни още една тема – Северен Кавказ и по-специално случаят на Олег Орлов. Започваме дебата с госпожа Хаутала. Господин председател, искам да кажа, че тази резолюция за положението в Северен Кавказ и по-конкретно за случая на Олег Орлов – една от най-важните резолюции, които, може, които приема парламента от дълго време насам. Трагедията в Северен Кавказ се задълбочава през последно време. Има ужасяващи нарушения на правата на човека ежедневно. Тук става дума за нарушения срещу хората в Чечения, Ингушетия, Северна Осетия. И насилията продължават. Във вторник Трима души бяха е, убити в е, атака срещу една от правителствените сгради в Грозния. 17 души бяха ранени. 17 души загинаха на 9 септември в е, Северна Осетия. <clears throat> в Беслан, е, си спомняте трагедията, е, все още има много хора, които, от близките, които все още не знаят какво се е случило действително си, къде са телата на близките им. Насилието се разпространява и отвъд Северен Кавказ. Чеченските беженци в Европа също страдат хора – изчезват и в столицата на Русия, Москва, а и в Санкт-Петербург. През 2009 година господин Орлов бе един от носителите на наградата Сахаров, а сега срещу него има наказателно преследване. Производство – така че е крайно време да се вземат мерки и да се преустановят нарушенията на правата на човека в Северен Кавказ. Благодаря, госпожа Шаке. Две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес председателя Бузек обяви името на новия носител на награда Сахаров. Това е една награда и в Председателя Бусек призова Китай да освободи а, носителя на Нобеловата награда. Това се отнася и за хората, които защищават човешките права. Олег Орлов, Сергей Ковалев и Людмила Алексеева от Мемориал не можаха да си вземат наградата лично, защото тяхната свобода е застрашена. Европа инвестира много усилия в отношенията между Европейския съюз и Русия. Русия е ангажирана да защищава правата на човека и правовия ред, но колко сме далече от това? сплашването на журналистите продължава. Продължават да изчезват правозащитници и няма свобода на словото, освен по интернет. 20 000 дела чакат своя ред в Европейския съд по правата на човека. Ако не се защищава правата на човека и правовия ред, Русия няма избор, трябва да спази правата на човека. И а, представителите на мемориал следва да имат свободата да дойдат в Европейския парламент и да се радват на същите права, както гражданите на Северен Кавказ. Господин Репо. Господин председател, аз съм загрижен предвид атмосферата на страх – в която представителите на активистите за човешки права живеят в Русия. Ние имаме вина пред Олег Орлов. Той е носител на наградата Сахаров и единствената му вина е, че защитава човешките права в Русия. Правата на човека се нарушават и в Европейския съюз, но в Русия това е една съвсем друга категория. Нарушенията са от друг характер. Ние трябва да се борим срещу тероризма, срещу екстремистските движения с всички законови средства и с всички средства, които предлага международната общност. Не може повече да има потисничество в Северен Кавказ, трябва да има диалог, трябва да се спазват правата на човека налагането на справедливост. Това е обективно и субективно нещо. В Северен Кавказ това означава, че престъпниците трябва да бъдат изправени пред съда, но същевременно с това трябва да се отчитат субективните нужди на жертвите. Много ясно е, че ние трябва да приемем тази резолюция, защото тя представлява последователна подкрепа за Орлов и за всички активисти, в борбата с човешки права там. Ние трябва да помислим и за това, когато говорим за новите отношения между Европейския съюз и Русия за да може Русия да се превърне в истинска част от Европа и да възприеме ценностите на Европа. По този повод наистина трябва ясно да се покаже, че Европа защитава правата на човека също и в Русия. Благодаря. Господин Чернецки сега има думата. Комунизму, где... Благодаря, господин председателю. По време на комунизма, когато Солидарност в Полша се бореше за човешки права, за демокрация, имаше един лозунг Няма свобода без солидарност. И днес в контекста на случващото се в Северен Кавказ и в контекста на това, което се случва в други части на Русия, между другото, трябва да кажем, че наистина няма стабилност без върховенството на закона. Изключително важно е да говорим за това всички в един глас. Дами и господа, не може економическите, политически ни отношения в Русия да бъдат е, разглеждани като нещо напълно различно и отделно от защита на правата на човека в тази страна. Всички тези елементи са взаимопреплетени и взаимосвързани. Става дума за елементарна честност. Не говорим само за подобряване на отношенията с Русия, за затопляне на тези отношения. Това е една огромна страна. Говорим за това, че трябва да изискваме от Русия да зачита правата на човека все пак не забравяйте, че Орлов е човек, който получи наградата Сахаров, защото иначе те чисто и просто е, ни зашлевяват един шамар. Госпожа Бергет, за една минута. Благодаря, господин председател. Ще използвам възможността, за да призова колегите да помислят за какво ние е, отсъждаме наградата Сахаров. Е, Орлов е един от е, тримата лидери на Съюза, който миналата година бе удостоен с наградата Сахаров. По този начин Европейския парламент пое ангажимента да закриля е, господин Орлов и неговите е, съратници, както и правозащитния център, който те представляват. Но също време, но Рамзан Кадиров е, продължи да преследва Орлов и неговите съратници. И през януари тази година той бе осъден. Сега отново е, обвинен, за държане за три години в затвора, питаме защо. Защото се бори за демокрация и за правата на човека. С наградата Сахаров ние всъщност заявихме, че той се ползва от нашата закрила. Аз мятам, че правозащитниците в Русия и в Чечения се нуждаят от тази закрила. Крайно време е правата на човека в Северен Каказ да се зачитат. След е, смъртта на Наталия Естемирова, разследванията бяха прекратени. Ние настояваме за продължаване на разследването, за намиране на виновниците. По време на всяка пленарна сесия е, Европейският парламент настоява за това да се зачитат правата на човека, да се закрилят правозащитниците. Комисията също полага усилия, но като че ли недостатъчно последователно. Само хубавите думи не стигат. Ние, скъпи колеги, понякога се оплакваме и наистина съжаляваме, че в четвъртък след обед тук има толкова малко депутати. Благодаря ви, господин Пасълт господин председател. Северен Кавказ бе жертва на царистската колониална политика, а след това и жертва на сталинистския комунистически режим. След срива на Съветския съюз, регионът преживя две брутални войни и геноцида на чеченците. И днес можем да кажем, че това е регион, в който много неприятни сателитни режими, като този на Кадиров, нарушават правата на човека. Тези режими, като този на Кадиров, нямат нищо общо с принципите на правовата държава и с демокрацията. Ние трябва да си сътрудничим с Съда за правата на човека, с Съвета на Европа, с правозащитните организации е, в е, е, Чечения, в Северен Кавказ, за да се прекрати този геноцид. Ние настояваме Олег Орлов да бъде оставен на спокойствие, да бъде прекратено неговото наказателно преследване и тормозът върху него, да се зачитат правата на човека по отношение на Олег Орлов и неговите съратници и да се намерят виновниците за смъртта, за убийството на Наталия Естемирова. Това убийство трябва най-сетне да бъде разследвано, да бъдат изяснени причините и е, извършителите на убийството. Това е, което можем да направим поне за правата на човека в този регион. Сега за политическите групи, господин Валенца. Благодаря, господин председателю. Преди известно време Олег Орлов заяви, че най-големия проблем в Северен Кавказ е, че политиците са изоставили най-важните аспекти от живота, а най-важният от тях е защитата правата на човека. Това дестабилизира ситуацията в Северен Кавказ и удължава конфликта. От друга страна, по този начин се отдалечава и решението на този конфликт, което е в полза на терористите. Правозащитниците като мемориал трябва да бъдат подкрепени. Те са необходими, за да може да се достигне до едно стабилно и свободно общество. Трябва да се създаде стабилност в този регион. Затова те имат нужда от нашата подкрепа. В същото време обаче трябва незабавно да критикуваме всички отрицателни развития в страната. Трябва винаги да защитаваме онези, които биват отвличани, както и други, които биват хвърлени в затвора. Господин Мирски за социалистите и демократите, една минута. Хало. Палдес Кунгс. Es pilnīgi atbalstu rezolūcijas daļu. Аз подкрепям изцяло тази част от резолюцията, в която се казва, че е необходимо да се осигури спазване на правата на човека в Северен Кавказ. Много добре познавам региона, тъй като не веднъж съм бил там. Искам също така да отбележа, че а, името правозащитник а, не е точно за господин а, Орлов. Ако господин Орлов смята, че, а, господ... че наградата Сахаров му дава мандат да прави неверни твърдения, а, той не е прав. Е, ние няма нужда да ставаме адвокати на господин Орлов. Той трябва да е, се защити пред е, съда. Нямаме право в този спор да се застъпваме за една от страните. Всяко от страните по спора трябва да изпълни това, което трябва. Господин Орлов трябва да мисли преди да говори, защото иначе обижда. Господин Благодаря, господин председател. Парадоксално е, че в ден, в който взехме окончателното решение за даването на наградата Сахаров за 2010 година, говорим по една тема, която е свързана с лауреат от миналата година, господин Орлов. Господин Орлов заедно с другите членове на Мемориал получиха тази година, извинете, тази награда миналата година. Той я получи за това, че се бори за истината, защото казва истината за престъпленията на Русия в Чечения. Днес говорим за неговото страдание. Защо? Защото той има достатъчно кораж да задава въпроси, да изисква и най-вече да иска да научи истината за смъртта на Наталия Естремирова, която е лидер на е, мемориал в Чечня. Извинете, в Чечения. Трябва да не забравяме, че всичко това не би било възможно е, да се случи, ако Москва не подкрепяше Чечения. Затова трябва да се окаже натиск върху президента Медведев, за да може той да спре такъв вид отрицателни дейности в Чечения. Благодаря, казва председателя. Госпожа Басеско има думата. Републиките din Caucazul del Nord sunt aproape zilnic scenele unor acte de violență. Севернокавказските републики са място, където постоянно има тероризъм и насилие. Имаше атака срещу чеченския парламент, което показва, че исламските терористи постоянно подлагат под съмнение стабилността на този регион. 15 години, 15 години след избухването на чеченските войни има над 80 000 разселени лица Съдбата на правозащитниците ни безпокои. Както знаете, има, арби... Е, има е, абсолютно безмислени отвличания, както и осъдителни присъди срещу хора, които не ги заслужават. Господин Орлов е, сега може би ще, хвърлен, ще бъде хвърлен 3 години в затвора, след като обвини чеченския президент, че има нещо общо с убийството на Наталия Стремирова през 2009. Разследването започна след нейната смърт, но няма никакъв напредък по него. Затова смятам, че федералните власти трябва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират едно справедливо разследване, особено що се отнася до членовете на мемориал. Благодаря. Следващия оратор. Господин председател, Северен Кавказ е известен с насилието в Чечения. Този конфликт се разпространя и в Дагестан и Ингушетия. Насякъде става дума за свобода и за борба с тероризма. Тази борба доведе до много вътрешни беженци в страната. Активистите, борещи се за правата на човека, трябва да бъдат подкрепени от нашия парламент и групата Мемориал е, играе важна роля в тази борба. Е, Оля Корлов е, е един от активистите на тази борба и в момента бива заплашван от държавата. Ана Политковская също се бореше за правата на човека в Чечения. Тя също беше ликвидирана. По същия начин стоят нещата и с Наталия Естемирова. Тя също се бореше против насилието в Чечения. До кога ще продължават тези убийства? Мисля, че Европейския съюз наистина трябва да се застъпи за тези хора. Господин Соник има думата. Chciałbym zacząć od e, sprostowania wypowiedzi jednej z koleżanek. Pojawił... Благодаря, господин председателю. Искам да се върна към казаното от един колега. е информация, която е предоставена от Мемориал, които дойдоха да вземат своята награда. Те дойдоха тук. Дамите в бяло бяха тези, които не успяха да напуснат Куба, за да дойдат. От юни 2010 година имаме един доклад, който е подготвен от Съвета на Европа. Там се говори за нарушение правата на човека в Северен Кавказ. Властите твърдят, че те са предприели действия за стабилизиране на региона. Но там няма върховенство на закона, което представлява проблем, ако искаме истинска стабилизация. Има насилие, е, преследване на хора. Изчезват хора. Има убийства, задържане, Нарушаването правата на човека никога не води до нищо. Единственият резултат е, честност, че има безнаказаност на извършителите, което обезверява хората. Те вече не вярват в правоприлагащите органи. Трябва да направим всичко възможно, за да наблюдаваме ситуацията в Северен Кавказ, за да гарантираме върховенството на закона и да подкрепим демократичните и граждански инициативи и да спрем това безчинство. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И сега продължаваме с спонтанните изказвания. Господин Миколаш. Ситуации в Северним Кавказу. Просим. Ďakujem, пан predsedajúci. A vážené Благодаря ви, председателю. Уважаеми колеги. Смятам, че най-големия проблем в Северен Кавказ е това, че останалата част от света не обръща никакво внимание на нарушаването правата на човека, защото това дестабилизира региона и намалява възможността за подобряване на положението. Така се мотивират и терористите. Господин Кадиров е лидер там и той не зачита никакво законодателство, никакви норми, нито зачита правата на човека. Няма как да информираме и обществеността за всичко това, защото няма как да проведем консултации там. Господин Орлов, член на Мемориал, искаше да промени нещата и като че ли не виждаме изход от тази ситуация. Ето защо Гражданите в Руската федерация трябва да бъдат ясно информирани за това, което се случва там. Благодаря и сега следващия оратор. La rândul meu, solidaritatea cu Oleg Orlov și cu Centrul pentru Drepturile Omului Memorial pe care îl conduce. Благодаря, господин председател. Също искам да изразя солидарност с Олег Орлов и Мемориал. Миналата година те бяха лауреати на нашата награда Сахаров. Това, че той е осъден а, за клевета срещу чеченския президент и, и новото дело, което се води срещу него, са един отвратителен опит да бъде преследван един правозащитник. Най-възмутителното от всичко това е убийството на Наталия Естремирова, която е чеченския координатор на мемориал. Искам да протестирам срещу защаващите нарушения правата на човека, които постоянно се повтарят, като се говори, че всичко това се прави заради борбата с тероризма. А всъщност има една безнаказаност. Това не може да продължава. И руските власти трябва да се наместят. Благодаря ви. О слово се ласи пан Господин Кохличек има думата. Благодаря, господин председател. Бих желала да попитам защо непрекъснато говорим за права на човека тук в четвъртък след обед и сме толкова малко на брой. И независимо от това, че сме малко и говорим много, говорим някакси а, не по същество. Не назоваваме нещата с истинските им имена. Там има една група, а, която преследва свои собствени цели, която е въоръжена и която се финансира от същите сили, както и останалите терористи, е, които също получават е, оръжие от е, въпросния покровител и фактор, който ги закриля и им помага. Естествено, че правата на човека трябва да се зачитат в Северен Кавказ. Но как биха могли да се зачитат, когато терористичните организации в този регион се финансират? А всичко това не е записано в текста на нашата резолюция. Госпожа Гомеш, в заключение, Ана Гомеш има думата. Господин председател, напълно подкрепям тази резолюция. Тя се подкрепи от моята политическа група. Тя призовава за предприемане на действия в подкрепа на лауреатите на Сахаров и по-специално Олег Орлов. Ние сме против нарушените правата на човека в Северен Кавказ. Затова искам да кажа, че нито аз, нито моята група се виждаме по някакъв начин в думите на господин Мирски, който критикува Олег Орлов и каза, че той не може да се възползва от това, че е правозащитник и да говори против господин Кадиров. Всеки демократ знае, че няма нужда да му бъде сложен някакъв етикет няма нужда да бъде правозащитник или да бъде лауреат на Сахаров, за да имаш демократичното право да критикуваш който е и да е държавен глава. Искам да се възползвам също от тази възможност, господин председател, да подкрепя това, което каза господин Раул Ромева. Той призова парламента, Европейската комисия, парламента, не вече Лейди Аштън, да обърнат внимание на опасната ситуация, която се развива в Западна Сахара по-настоящем и поиска нейната намеса. Целта е мароканските власти да не притискат хората, които се борят срещу а, председателя прекъсва дамата и казва темата е Северен Кавказ. Сега давам думата на комисаря, госпожа Куин. Е, госпожа комисарят Георгия Ган Куин има думата. Антитерористичната операция в Чечения последната година показа, че тази безнаказаност продължава в Дагестан, както и в Ингушетия. Въоръжената атака, която тази седмица се случи в парламента в Грозни, беше последното предупреждение, че ситуацията си остава нестабилна и опасна. Върховният представител за външната политика и сигурно заместник председател на комисията Аштин, Аштин, извинете, осъди тази ситуация и каза, че няма обстоятелства, които да водят или да оправдават използването на терористични атаки или самоубийствени атаки. Искам да изразя своето съчувствие и съболезнование на семействата на жертвите жертвите. Това бяха обикновени граждани, както и двама полицаи, които изпълняваха задълженията си. Продължават терористични атаки в Северен, атак, в Северен Кавказ, както и атаките срещу журналисти и правозащитници. Обикновено тези хора никога не бъдат изправени пред съда. Искаме да почетем имената на всички онези, които са загубили живота си и онези, които продължават да се борят. Много активисти, независими журналисти, цялата Руска федерация са изправени пред сплашване и насилие. Заплахите срещу Олег Орлов, ръководител на мемориал, както и госпожа Алексия, която е ръководител на Хелзинската група в Москва, би трябвало също да бъдат разглеждани в този контекст. Заявленията на господин Ролов бяха успорени от президента Кадиров и са свързани с факта, че убиеца на Наталия Естремирова, която е ръководител на мемориал в региона, макар че е идентифициран, не е изправен пред съда. Европейската комисия е, постоянно следи второто дело, което в момента върви срещу господин Орлов. Ние призоваваме Русия да спазва всички ангажименти, които е поела като член на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа. Президентът Медведев говори срещу това, което нарича правния нихилизъм, който в момента царува в Русия. Европейския съюз е готов а, а, да подкрепи Русия в реформата на съдебната и система. Подготвяме конкретни дейности в тясно сътрудничество с администрацията на президента и съвета на Европа. Европейския съюз високо цени възможността, която се предоставя да дебатира по всички тези тревоги, които имаме свързани с правата на човека с руските власти. Радваме се на едно открито и отворено отношение от страна на господин Медведев по отношение на всички тези въпроси съветът и консултациите на експертно ниво защита правата на човека между Европейския съюз и Русия дават възможност да се разшири всичко това. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Дебатът за Северен Кавказ приключи. И сега можем да продължим с гласуване. Ще гласуваме първо по 6 предложения за резолюция. Първата резолюция е за Зимбабве. Първата е една съвместна предложение за резолюция. Моля, гласувайте, онези, които са за, против, въздържали се, приема се. Next item is the...